Okay. Uh, welcome back. Uh, добре дошли отново. Продължаваме uh, заседанието с, с съвместно заседание на Комисията Жени и Комисията по граждански свободи. Господин Агилар е до мен. За мен това е удоволствие. Е, ще uh, председателстваме съвместно това изслушване. Uh, е, е, по тази тема и двете парламентарни комисии работят съвместно. И е, заради това е, веднага давам думата на господин Ангелар. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Стивенсън. Благодаря ви. Много се радвам, че съпредседателстваме на това заседание. Като председател на Комисията по граждански свободи, аз заставам пред вас на съвместното публично изслушване по Националната стратегия за интеграция на ромите, Европейската рамка за националната интеграция на ромите. Това е нещо много важно за всички нас, както за всеки един от нас тук, така и за Европейския парламент като цяло. Ние сме много свързани с равенството пред закона, за човешките права, за да отпаднат бариери пред неравенствата и е, това е една постоянна задача безроч, е, и безкрайна работа. Заради това най-напред искам да ви приветствам с добре дошли от името на всички нас. Вие като представители на комисията Жени искам да кажа, че това е възможност и да обсъдим темата с нашите специални гости, да видим как, какъв анализ е направен, какъв е напредъка по прилагането на Европейската рамка за националната стратегия за приобщаване на ромите. Национални стратегии към европейската рамка са отговор на много въпроси, които, е, за съжаление, понякога се точат от години. Ромите и дискриминацията на ромите е, не винаги е видима и не винаги е достатъчно видима и за Европейския съюз, така че ние сме изпълнили задача, правейки я провидима, видима може да бъде мотивирана и е, може да бъде обект на борба. Европейския парламент има решения. През декември миналата година не беше отправен препоръка към държавите членки и призив е, за елиминиране на сегрегацията е, за бездомните жени ние призовахме държавите членки да намерят решения е, за изключването на ромите, да прилагат решения по национални стратегии за присъединяване на ромите ние искаме да осъществяваме и е, мониторинг, оценка на проекти за общността, да се използват всички налични средства от Европейския съюз. И накрая Една година след оценка на националните стратегии, Преценяваме, че е време да се оценят конкретните резултати по европейската рамка. Има напредък във всяка държава членка по това как да се мисли, какво още е необходимо какво ще е необходимо да се направи на европейско ниво, за да може основните права на ромите изцяло да се спазват в Европейския съюз. Така че предварително ви благодарим. Благодарим и на гост-ораторите. Доколкото разбирам, първа точка е, откриването на дискусията ще бъде изслушване на нашия докладчик на госпожа Лидия Ярока, е, член на комисията Жени. За... Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря ви за че толкова многобройно, толкова, толкова, че има толкова многобройно участие е, тази е, среща е много важна, е, защото е, ние наблюдаваме какво се случва в Европейския съюз и как се прилага Европейската стратегия. Е, утре е, ще има европейска делегация в Унгария и в Харватия, за да може на място да се установяват фактите. Това не е официална мисия на Европейския парламент за посещение на ромски места за обитаване. Европейския парламент иска да прецени докъде са стигнали държавите членки и партньорите, докъде са стигнали и неправителствените организации докъде се стига с прилагането на рамката и е, какви са задачите пред отделните партньори. За да преценим по-добре ситуацията, ние сме поканили и експерти, представители на неправителствени организации. Те е, ще е, ни запознаят с е, последните констатации, последното мнение, възоснова на националните планове за действие. Какъв е напредъка на място, който те установяват и как се оценяват мерките за държавите членки? Ние се радваме, че приемаме различни групи от посетители от държавите членки. Много от тях са унгарци и е, ще е, могат да получат една съвсем осезаема конкретна информация и е, ще има открита дискусия по темите, които са предвидени. Най-вероятното бъдеще на доклада е да се занимава с проблеми, и затова а, ние смятаме, че а, а, задачата е тежка, но Европейския парламент трябва да отправи и препоръки. И както за комисията, тук в парламента, така и за съвета. Аз съм ви благодарна за това, но смятам, че трябва да се направи следваща крачка, да има е, солиден набор от показатели, е, режим за контрол, който да се основава на показатели. Е, при е, възоснова на които програмите ще станат полезни и ще се избегне ситуация, в която просто имаме още един набор хартия. Трябва да имаме конкретни резултати. В Унгария за... имаме пръв опит е, с постижения. Е, правителството в Унгария е, сключи споразумения с организации на ромите. Те са непредотъствани организации и трябва да има мерки, които да се оценяват количествено. Има и има други държави членки, където това липсва. Много често се забравя и, че има фондове, които са необходими за прилагането на програмите. И е, много често е, виждаме, че спирането на е, финансиране на големи програми, като програми по заетостта или образованието или промени в образователната система и не се вижда как се взима предвид практическия аспект на стратегията в държавите членки няма финансови средства, които са насочени конкретно към ромите и това става очевидно. И комисията изготви доклад по този въпрос. Включването на НПО, на самите граждани е крайно слабо, така че групите, които ние целим, в крайна сметка не могат да бъдат достигнати. И НПО показват е, че е, е, самите граждани са неудовлетворени от постиженията. Трябва да се чува диалога с НПО. Днес се провежда настоящия форум. Има лоби Та има три неправителствени организации, е, които работиха с нас по изработването на програмата, но като цяло ние смятаме, че е, НПО са слабо представени в процеса. Е, и накрая, в Европа е на лице криза. Много български, румънски, словашки роми, но също така могат да се видят и Гърция и Португалия. Има селски и градски гета и нищо не се прави дори по националните програми за действие. И не се виждат никакви признаци на някакви мерки за справяне с тези масови проблеми. Е, десетки хиляди, е, които живеят в е, тежка бедност в тези катуни и ние не виждаме никакви конкретни дейности, а само нищожни проекти. И е, Последния въпрос, поне по мое мнение, е институционалните рамки, които бяха изработени миналата година, не доведоха до същински резултати. Е, имаше експерти, е, които работят за институциите, но националните контактни точки трябва да се използват в по-значителна степен. Ние трябва да работим по-добре да проведем реална дискусия и дори някои решения да бъдат обсъждани. На място виждаме, че има програми, обаче те не водят до качеството, което е необходимо, за да има конкретни резултати и промяна в живота на човека. Мисля, че си изчерпах времето като докладчик. Свършвам. Госпожа Кинга Конгс. Благодаря. Аз не искам да отнема много време, защото ми се струва, че истинската ни задача днес е да изслушаме експертите, които ще споделят своя опит. Искам само да кажа, че така както аз гледам нещата, най-важното нещо е, че имаме тези стратегии за интеграция на ромите на национално ниво. Като няма обаче планове за действия, няма фондове за тяхното финансово подпомагане. Също така не винаги виждаме и политическата воля. За мен е също е много интересно от една страна. Имаме тези документи на хартия. Надявам се, че не са само на хартия, а са реални документи. От друга страна има политически решения във всички държави членки. В някои случаи виждаме, че политическите решения и стратегията за интеграция на ромите не се припокриват. Унгария, в която аз познавам най-добре, можем да кажем, че сегрегацията, срещу която ние се борим, все повече и повече се легитимира – Намали се възрастта, на която се разрешава на децата да напуснат училище, което пък а, може да попречи по-късно да се придобие добра работа и да се подобри отношението във връзка с заедостта. В Унгария, например, funds, uh, can support... с европейски фондове могат да се използват парите за реформиране на поведението на ам, млади лица, които са престъпили закона, вместо да се помогне на децата да останат в училище. Виждаме, че нещата са много противоречиви. Понякога, когато ми се говори, виждам една розова картина, а на политическо ниво нещата са съвсем различни. Така че съм, съм с интерес ще чуя какво ще кажат националните експерти. Очевидно е, че имаме нужда от доклад от докладчите в Сенка, който идва от неправителствените организации. Интересно да се видят три неща. Доклада на комисията, доклада на националните експерти и след това вече доклада на неправителствените организации в тези страни. Ситуацията може да изглежда по съвсем различен начин и е добре да вземем всички тези неща предвид. Само още нещо за този доклад, който ясно показва, че ситуация не се подобрява. Освен това се показва, че има много голяма липса на данни в Европа, а такива данни ни трябват, ако искаме да разберем какво наистина се случва. Всички от нас могат да споделят добри и лоши практики, но каква е реалната ситуация? Какъв е основният сценарий, срещу който работим? Дали нещата се подобряват или не? Това е реалният въпрос. Освен това са ни необходими повече подходи, ориентирани към основните права, към защита на човешките права. Освен това е ясно, че тези неща са в отговорността на държавите членки, но мисля, че тук има възможност да изиграе своята важна роля и Европейския парламент, и Европейската комисия, като упражнят натиск върху държавите членки. Аз съм сигурна, че ромските и други неправителствени организации – трябва да бъдат финансирани и спонсорирани, иначе не биха могли да изпълнят своята роля. Ето, поради тази причина трябва да намерим начин да осигурим финансиране на тези ромски организации. Благодаря ви много. С удоволствие ще чуя това, което има да ни кажат експертите, за да разберем по-добре ситуацията. Благодаря. Сега започваме първия панел. Научени уроци по време на първия етап на изпълнение на стратегиите за интеграция на ромите на национално ниво. Ще слушаме експертите, след това ще има възможност да зададем въпроси или да споделим мнението си. С удоволствие приветствам господин Мартин Ровет, който е част от фундацията на десетилетието за ромското включване – към Унгарската академия на науките и Унгарския институт по международни въпроси. Заповядайте, давам ви думата. Благодаря, благодаря ви за отправената покана да присъствам на това толкова важно събитие. Искам да а, обобщя а, така наречения доклад в сянка, за който говори Кинга Гьонц. Имам а, подготвена и презентация. А, не знам доколко се вижда. Тук а, се а, вижда съвсем накратко как според нас а, може да се а, следи изпълнението на поетите задължения. Накратко ще ви представя резултатите от докладите за наблюдението, извлечените полки, бъдещето на рамката на Европейския съюз и ролята на Европейския парламент. Според мен е, е много сложна тази схема. Съвсем накратко е, ще ви разкажа, че за да се е, следи е, спазването на задълженията, трябва да се събират данни от комисия, която да има възможност да обобщава, да обсъжда, да приема решения и да дава препоръки. Това е съвсем накратко схемата. Виждаме, че такива сложни системи съществуват примерно по линия на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените на ООН или рамковата конвенция на съвета на Европа за закрила на националните младсинства. Имаме две непълни системи по отношение на ромите. Едната е декадата на ромското включване, а другата е рамката на Европейския съюз. Е, липсващия елемент е, в е, европейската рамка е комитет за оценка, задължителни доклади за напредъка на страните, механизъм за приемане на доклади в сянка и последващи действия. Ето какво направихме през пилотната година за докладването в сянка, координирано от секретарията на декадата на ромското включване за ромските програми. Избрахме 8 държави Албания, България, Чехия, Унгария, Македония, Румъния, Словакия и Испания. Дадохме им шаблона, по който да се работи за професионален преглед на спазването на задълженията и гражданските коалиции в тези страни наблюдаваха мерките прилагани от държавата, както специалните по отношение на ромското население, така и общите, които се прилагат в страната като цяло. Обобщените доклади могат да се видят на английски и на ромски виждате как изглежда един такъв доклад, просто виждате отдолу сайта, на който може да ги намерите. Какви са резултатите? Коалицията от гражданското общество а, отбелязаха и положителните мерки на ромските стратегии, както и положителни мерки спрямо населението като цяло. А, някои от мерките е, са потенциално положителни, но не са достатъчно добре разработени. Ето защо е много важна ролята на гражданското общество да посочи тези недостатъци. Е, има, разбира се, и е, редица отрицателни мерки, както и съответно отрицателни резултати от тях. Тук няма е, достатъчно време да ви разкажа всички подробности, само нахвърляни някои примери за отделните страни тук а, е, има списък на успешни мерки за националните стратегии за ромското включване. В Чехия има а, е, помощник учители за а, е, ромските деца. В Унгария а, има подпомагане на децата, които се записват в детска а, градина. А тук пък имаме общите мерки, от които могат се възползват и ромската общност. Например, в Испания а, мрежата Антена, с която се бори а, с дискриминацията – тук а, е, виждате мерките, които потенциално са добри, но през, 1000, е, през 2012 е, година не са изпълнени. Например, в Унгария а, социалните а, асистенти трябва да бъдат включени в по-добра програма за а, обучение. А, в а, а, Румъния също може професионалното обучение да бъде финансирано по-добре. За съжаление, част от мерките и политиките през 2012 е, година е, и стратегиите не допринесоха за е, подобряването на положението на ромската общност. В Унгария схемата за работа в обществения сектор не работи добре, защото нямам подготовка за първичен достъп до пазара на труда. В Македония се развива инфраструктурата, но продължава териториалната сегрегация. Отрицателни примери имаме в Словакия. Ето и някои общи мерки, които също вредят на ромската общност. Чехия има социална реформа, която рязко намалява помощта, оказвана от бюрата по труда. В Унгария образователната реформа, за която говори Кинга Гьонц, в Словакия има успоредно училищно образование за децата с умствени увреждания. В Испания също децата в неравностойно положение не се подпомагат от допълнителни мерки, напротив. Четири са основните полки за рамката на Европейския съюз. Много важна полка е, че ни е необходимо пълноценно ромско участие. Не просто на думи, а реално включване на национално равнище, там където се формира политиката, за да се изгражда капацитет за застъпничество и за работа по места. На второ място, мерките, залегнали в общата социална политика, не бива да противоречат на целевата политика спрямо ромското население. На трето място трябва да се води борба срещу предубежденията на неромското общество и да се утвърждава култура на равенство и разнообразие. Трябва да участва цялото общество, ако искаме да са успешни стратегии. най-сетне, четвърто, трябва да участва и частния сектор в приобщаването на ромите, иначе резултатите ще бъдат непълни. Най-просто казано, фирмите, предприятията могат да направят повече. Как може да се развие рамката в светлината на нашите констатации. И тук имам четири елемента. Първата бележка е чисто техническа. Много а, важно е наблюдението и докладването да следват а, единна методика. Мисля, че се върви в, а, в тази посока а, и се изравняват рамката на Европейския съюз от една страна и декадата на робско включване от друга. На следващо място е добре да бъдат създадени експертни работни групи. Националните контактни точки все още не са достатъчно силни. Предлагаме и външен преглед на освояването на средствата на Европейския съюз за ромското включване. И най-сетне смятаме, че рамката на Европейския съюз много е, ще спечели от е, решителни мерки против езика на омразата и престъпленията подбуждани от омраза. Няколко думи за потенциалната роля на Европейския парламент. Вярваме, че първостепенно значение има парламента да настоява за периодични доклади за напредъка от Европейската комисия с конкретни оценки на отделните страни и препоръки за тях. На следващото място смятаме, че Европейския парламент трябва да подкрепя финансирането на наблюдението, провеждано от гражданското общество. Трето, препоръчваме Европейския парламент а, да а, поеме инициатива за резолюция, която да осъди всички прояви на антиромски расизъм в държавите членки и по-конкретно против а, ромското население с или успоредно с антисемитизма. Смятаме, че може да се подкрепи и предложението на Европейската комисия да бъде прията препоръка на съвета. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, че спазахте регламента за времето. Така ще можем да спечелим повече време за последваща дискусия, но след а, други двама гости, първо господин Юлиус Ростас, консултант от Института Отворено общество, координатор на застъпничеството за ромските права, експерт в Румъния по закрилата на националните младсинства. В момента е консултант на фонда за образование на ромите и на фундациите на, открито, на отворено общество. Заповядайте, господин Ростас. Господин председател, господа депутати, за мен е привилегия, че днес имам възможност да се спра на толкова важен въпрос, като политиката спрямо ромите в Европейския съюз. Искам да се спра на три точки в изложението си и да повдигна един въпрос. Първо ще говоря за участието на ромите в прилагането на политиката към ромите в Европейския съюз. Ще подигнам въпроса и е, за е, борба срещу дискриминацията, а също така и познания за ромите и също така въпроса, ако отговорите правилно, ще спечелите 1 милион. Какво да се прави? Ако погледнете участието на ромите, по европейската рамка не се предвижда официален механизъм за гаранция на участие на ромите. Националните, е, на национално ниво това става е, чрез е, механизма за представителство на националните младсинства. Но проблемите на ромите отиват отвъд въпроса за националните младсинства. Например, е, как да се облегчи е, бедността или равенството между половете, това не се гарантира само чрез механизми за национални младсинства. На европейско ниво има е, платформа за ромите, която не успя да поведе диалог с ромите. На обичайните срещи, когато, както знаете, не се канят активисти от ромите няма механизъм за гаранция на, за участието на ромите в платформата за ромите. Така че тази картина за участието на ромите в прилагането на политиката възниква въпроса. Ние получихме ли се от предходни експерименти? Е, примерно, е, първата национална стратегия по програмата по предпресъединителните програми или десетилетието за приобщаването на ромите. Е, един от лозунгите беше участието на ромите ще направи или разруши десетилетието. Ние трябва да отидем отвъд подобни лозунги и да гарантираме минимален диалог, смислен диалог с ромите. И е, според мен още от първите крачки от този процес, от приемането от Европейската комисия, е, докато държавите членки изработят националните си стратегии и по приложението участието на ромите не беше взето достатъчно поднимание, както от страна на Европейската комисия, така и на националните държави членки. И сега, тук възниква е, е, големия въпрос за борба срещу дискриминацията. Само преди няколко дни е, съвета на Европа се обърна към странстващите роми и заяви, че отсъствието на социално приобщаване на ромите няма да се случи, ако не се борим с дискриминацията срещу циганите. Така че трябва да видим е, как се е, очертава основата на политиката. Е, защото законите против дискриминацията обикновено имат отрицателен подход, борба против дискриминацията, но има и положителен подход, насърчаване на качеството. Така че ние виждаме, е, че слабите коментари на Комисията по националните стратегии за борба срещу дискриминацията и насърчаване на е, равенството. Има един основен провал е, в е, е, Европейската рамка борба срещу дискриминацията и изобщо Европейската рамка за националните стратегии. Това е, е расовата сегрегация на ромите расовата сегрегация, особено при жилищното настаняване и образованието, е, е структурен фактор и прави основната разлика между ромите и неромите в нашите общества. Защото трябва да знаете е, колко средства ще вложите, но ако не отстраните структурните препятствия, няма да постигнете резултати и накрая ще обвинявате ромите за неуспеха на политиката си. И сега искам да повдигна един въпрос, е, е, свързан е, с директивата против расовата дискриминация. В правната комисия преди няколко месеца се проведе хиринг по тази директива. Аз обаче не чух да се каже нещо за расовата сегрегация. Е, последната директива за равенството не забранява е, е, изрично расовата сегрегация. И заради това ние не се очудваме, че много от европейските фондове се използват от националните правителства за сегрегация на ромските деца, особено в образователната система. Какво се случва? Механизмът е лесен лесно приложим, защото има баланс между е, ефективност и едно броя на бенефициентите. Е, и обикновено броя на бенефициентите печели, като забравяме правата на децата. И при по-дълъг анализ ще видите много доклади по тази тема. После, въпросът е, е как борбата срещу дискриминацията да стане гръбнак – защото националните правителства имат съвети по националната стратегия и ние трябва да отправим категоричен сигнал. Сега, във връзка с първите два въпроса. Производството на познания за ромите. Как изработваме решенията си, когато правим политика за ромите, без да разполагаме с статистики? Е, кой ще ни каже как се случват нещата и защо? Статистиките са важни. Така че познанието ни за недостатъчните ни познания за ромите автоматично води до неефективна политика. Е, има европейска мрежа за ромски изследвания, която се финансира от Европейската комисия, но странно изобщо не се включват роми в ръководството. Аз мисля, че е, това е възмутително. Как да гарантираме участието и приобщаването на ромите отвъд лозунгите, възоснова на познания? Те трябва да кажат какво искат и как искат да стане това, за да знаем. Естествено, сега се задаваме въпроса какво трябва да се направи. Първо, за да се гарантира участие на ромите, има методи и техники на всички решения е, и на всички нива на взимане на решения. Не само на местно, но и на регионално, национално и европейско ниво. Аз не, мисля, че е, трябва да започне смислен диалог с ромите. Е, трябва, не става въпрос ромите да решават, но все пак трябва да поведете диалог с тях. И трябва да стане ясно, че равенството и липсата на дискриминация трябва да бъде гръмнака на ревизираните национални стратегии. Сега, по расовата сегрегация, това е специфична форма на дискриминация. И трябва чрез всички средства да се гарантира европейското финансиране да не служи за сегрегация на ромите – трябва да се проучат практиката, да се ревизира финансирането от страна на националните правителства и комисията трябва да се отчита пред Европейския парламент за постигнатите резултати. Приобщаването, участието на ромите трябва да бъде предпоставка за всяка инициатива, която се финансира от Европейския съюз – е, трябва да се насърчават изследванията, за да се задълбочат познанията за ромите. Това също е предпоставка за ефективната работа с тях. Сега е, въпрос във връзка с практиката на Европейския съюз по събирането на познания, включително Европейската мрежа за ромски изследвания. Искам да се спра само на един въпрос е, за независимата оценка за това как се освояват европейските средства по включването на ромите. Това не може да се направи от Европейската комисия, защото от самото ясно е, начало е ясно, че Европейския парламент може да направи независимата оценка и да окаже натиск върху комисията. Е, за това как се изразходват европейските средства за ромите. Това не е от отговорност само на националните правителства, но и на Европейската комисия. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви за това, че наблягате на, на, на, тези, на тези неща. Ние е, чухме имаме още един е, оратор, е, госпожа Лина Папа Михалополо, която ще ни запознае с е, политиката по липса на дискриминация и ромска координация. Благодаря. Аз всъщност в този случай не съм свидетел, както вие казахте, а всъщност съм обвиняема, защото такава е моята роля. Ще се огранича до няколко принципни въпроса. Няма да губя времето да отговарям на отделните неща, които бяха казани. Като цяло нямаме една розова картинка, която да нарисуваме тук. Това стана ясно от представителите на неправителствените организации, от преждеговорившите и също така от представянето на докладчика. Искам да ви благодаря за това, че ме поканихте. Не е тайна. Имаме голям проблем по отношение на включването на ромите. И така, къде се намираме днес? Само от две години работи Европейската рамка – тя ще продължи да работи до 2020 година и това е първия период. И така, нека започнем от това. Какво сме направили до този момент? Положителни неща. За пръв път въобще в историята на Европейския съюз всички държави членки имат или национална стратегия, или интегрирани политейски мерки, с изключение на Малта. Но отново тук трябва да спомена, и да защитя Малта, че те ни изпратиха едно писмо, в което са включили мерки за интегриране на ромско население, ако някога такова население отиде при тях. Така че дори те са изготвили стратегията. Какво означава това? Това означава, че от политическа гледна точка всички държави членки са признали, че има въпрос и проблем по отношение на ромската интеграция. И сега, комисията има отговорност и ние го изпълняваме. И това е един път годишно да се отчитаме пред парламента за, напред, за постигнатия напредък. За този месец сме го направили два пъти през 2012 година Направихме оценка на стратегиите, на плановете за действие и всички останали документи и мерки, представени от държавите членки. И отново изненада, и тук нямаме розова картинка, що се отнася до стратегиите, нито една такава. Но в този конкретен доклад, заедно с него, сме изработили един работен документ за нашия персонал, в който сме разгледали слабите места на всички стратегии. Тези документи са обществено достъпни през интернет. За всяка една държава членка има слаби места в стратегията и ние сме ги посочили. Същевременно сме идентифицирали и определени слабости на европейската рамка. За да може тези стратегии да работят, има определени структурни въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Uh, Както казаха всички колеги преди мен, моите партньори, защото ние наистина работим чудесно, ние сме идентифицирали въпросите. Знаеме, че има проблем във връзка с редовния диалог с град, е, гражданските организации. Идентифицирали сме, че всички тези неща, за които говорим, които са за ромите, липсва елемента с ромите. Ние знаем, че участието на гражданското общество е отслабено заради административния капацитет, заради липса на подходящо финансиране. Всички тези неща сме ги набелязали и а, сме ги докладвали. Въпреки това имаме още един успех и то е, че всички държави членки са назначили и са създали национални нива за контакт. В много случаи обаче ние идентифицирахме, че тези национални звена за контакт нямат капацитета да координират. Те нямат необходимите ресурси, но въпреки това ние ги натискаме тези неща да се получи на практика. Това, което ние като комисия правим, ние направихме среща на националните офиси за връзка и също така упражняваме натиск в лимита на нашите компетенции. Въпреки това, отговорността е споделена между всички нас. Става въпрос за комисията, за съвета, Европейския парламент, НПО-та. Това не е работа за една единствена институция. Работим съвместно с гражданското общество – особено с декадата на ромското включване и с отворено общество. Получаваме информация от всички, които искат да работят с нас. Не сме се затворили, напротив, отворени сме към сътрудничество. Дори сме получили информация от един доктор в Унгария, който самия има а, малък бизнес, който се занимава с поставяне на вакцини и така отворени сме към всички и няма проблем да си признаем, че ни е необходима помощ и са ни необходими съвместни усилия от всички нас. Освен това сме направили предложение за препоръка от страна на съвета. Защо? Защото всички тези неща са идентифицирани като проблеми. И един мек законодателен акт има добра, добър шанс да бъде ефективен. Защото в този случай ни е необходимо да имаме единодушие. Също време по този начин отново потвърждаваме политическия натиск. До този момент единственият друг наци, натиск, който е имал в държавите членки, са били заключенията на техните съвети. Всичките други неща, всичките препоръки на комисията нямат, политически, нямат ефект на политически натиск. Единственото, което може да упражни политически натиск е решение на съвета. Борбата с дискриминацията, убедителната борба с дискриминацията е едно от нещата, които ние винаги сме споменавали и в нашия първи доклад, и като условие за успешна стратегия. И така, искам да стане ясно – в този случай не говорим само за комисията. Това не е работа, която само комисията може или трябва да свърши. Ние знаем всичко, което вече беше казано. Ние сме изготвили доклад за това. Започнали сме вече да работим с секретарията на десетилето на ромското включване и с другите организации за следващия доклад. Тогава ще направим доклад за всичките четири стълба и за всички е постигнат напредък. Другите два доклада говореха за проблемите. А сега цялостният доклад ще бъде изготвен през 2014 година и ще покрива всичко. Ние сме направили определени препоръки и отново ще а, натиснем, за да се случат нещата. Не мога да коментирам повече, защото има други неща, но се надявам, че ще получим подкрепата на парламента. Това е всичко, което исках да ви кажа. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря на всички, благодаря на господин Ровит, на господин Ростас и на госпожа Папа Михалопово. Сега е момента, в който ще имаме дискусия. Всички имат право да вземат думата. Ще ви помоля да се придържате към ограниченията ни във времето, 2-3 минути. След това ще получим отговори и ще започнем втората част от панела, която е насрочена за 16.45. Благодаря, господин председател. Разбира се, че накратко ще се изкажа. Всеки път, когато говорим за ромите и за тяхното положение, тук в Европейския парламент, а, изпъква един много важен аспект, а той като че ли се пренебрегва. Именно личната отговорност. Разумното поведение на отделните хора. Здравият им разум. по никакъв начин не отправям нападки а, срещу а, ораторите, които вече се изказаха. Но ми се струва, че твърде много а, се виктимизират а, хората, за които говорим. Не трябва да гледаме на тях като жертви, а трябва да видим как ще се преодоляват а, проблемите. Някои аспекти просто не се засягат. Проблемите с, с училището имат и друга страна много от ромските деца не ходят на училище. Престъпността е, е засилена сред тях. Експерт от а, е, Холандския институт по криминология и криминалистика се позовава на статистически данни, които сочат, че сред ромската общност има голяма съпротива, когато се говори по тези а, въпроси за непропорционално високата престъпност сред ромското население. Много проблеми се коренят а, в ромската общност. Разбира се, те страдат от много проблеми, обаче и при тях възникват и не бива да не е, им обръщаме внимание. Е, иначе няма да можем успешно да решим проблема. Благодаря. Oh, um, Ако е, една умишлена обида е ужасна, неволната е още по-страшна, защото е, тя показва как не си представяме истинското положение и действителността. Мисля, че много тънка е разликата. Ромите се представя като хора, на които някой нещо прави, а те самите не правят нищо за себе си или от себе си. Говори се а, е, за а, е, тях а, е, по начин, по който напредъкът им е наша заслуга, а провалът е тяхна вина. Мисля, че изключително унизително е хората да бъдат представени по този начин. Не виждам по-унизителен начин. Не бива да се правят обобщения, особено когато говорим за цяла общност, за народ. Може би ще е най-добре да видим как обобщенията се а, прилагат към отделните хора. Чухме вече доста обобщения днес след обед за ужасното економическо положение – и тревожните социални условия в редица случаи. Могат ли те да бъдат променени от други за ромите? Може, но не е възможно без тяхното съгласие. Би могло да се каже, че едно преобразяване на начина на живот, което означава опит за налагане на друг житейски модел, е неуместно. Разбира се, е, възможности трябва да се създадат, особено за децата им, но по условие сътрудничеството означава наличие на съгласие, а не винаги го има, когато такива е, политики се прилагат спрямо ромското население. Правят се обобщения за поведението и преживяванията. Аз не бих ги разделил. Мисля, че преди две години, не спомня точно, беше проведено изслужване с ръководителя на Европол за трафика на хора. Аз зададох един много предпазливо формулиран въпрос. Попитах дали има група от населението, която да е непропорционално представена в категорията трафиканти или жертви на трафика. И отговорът беше и в двата случая ромите. Те са непропорционално голям контингент и сред трафикантите, и сред жертвите им. Ако не държим сметка и за двете страни, никога няма да се реши проблема. Благодаря. От страна на неправителствените организации, моля ви да се представите. Моля да заявите е, интереса си, ако искате да вземете думата. Благодаря. Синти, Рома Аз съм председател на Сдружението на ромите в Холандия и съм придружена от двама члена на нашето сдружение. Дискриминацията в Холандия е различна от дискриминацията в повечето от държави от Източна Европа. В е, Холандия има дискриминация, свързана с начина на живот. Лично аз съм от общността Синти и продължавам да живея в е, каравана. Е, от години се опитваме да найемем място, за да поставим там с караваната си. Няма места и сме длъжни да живеем на места, които ни налагат. Семействата се разпадат или са разделени, не получаваме финансиране от никого, ние сме тук на наши разноски. От 30 години не са отредени нови места за караваните на ромите. Много често се сблъскваме и с действия на полицията, която чупи катинарите, за да може да прави обиски и а, е, после ние трябва да сменяме катинарите. Ние сме събрали и а, е, статии в а, е, печата и една жена, чието син е нацис, е заявила, че всички места, където битуват ромите, трябва да изчезнат. Това е политика, която всички общини искат да прилагат. Аз от опит знам, че в Холандия Основно желанието е да е, се полага грижа за ромите от източна Европа, но е, те не са единствения проблем. Аз мога да е, посоча подробности. Има много писма, които доказват, че много хора са принудени да напуснат караваните си. Затова ние искаме да се обърне по-голямо внимание на ромите в Западна Европа, а не само на ромите от Източна Европа. Е, ние искаме да направим много неща, но не можем да ги осъществим, защото не ни стигат средствата. Е, Госпожа Сипел, благодаря ви. Мисля, че е, трябва да се привлече вниманието върху факта, че от няколко години, когато се занимаваме с, с е, мълцинствата, е, мерките са много по-ограничителни или не са достатъчни. Жалко, че трябва да повтаряме отново, че от години наред е, ромите се дискриминират и към тях е, има предразсъдъци. Е, когато говорим за роми, съжалявам, че непрекъснато слушаме изказвания, като първите две изказвания днес – Верно е, че всеки носи известна лична отговорност, но не знам как може човек да казва това, което се каза по отношение на ромите. Лесно е да се каже, че всички деца трябва да ходят на училище, но кога да стане това, когато не ми строят пътища, не ми осигуряват автобусен превоз, когато ромите живеят отдалечено от центъра, не могат да ходят на училище. Неколкократно е, се каза, че е, винаги има дефицит, когато трябва да се прилагат известни мерки. Така че, независимо от някои неща, които се казаха, аз се радвам, че се спираме на тези въпроси днес. Верно е, че те трябва да бъдат обсъждани много по-нашироко с, с лицата, които са обект на дискусията. Това са проблеми, пред които се сблъскваме не само с ромите, Вярно е, че понякога сме склонни да не е, привличаме и лицата, които са засегнати от е, дискусията. Жалко е, е когато тези лица са част от групи в неблагоприятно социално положение. Когато говорим за стратегията спрямо ромите, аз съм казвала, че има много мълцинства, но ако успеем да постигнем нещо за ромите, това ще бъде значителен успех е, и ще се улесни е, приобщаването на всички останали мълцинства в Европа, където проблемите не са толкова тежки. Действително ще бъде положително, ако е, можем да направим нещо. И сега нека да дадем време за кратки отговори. Може би така ще бъде по-добре, защото е, в 17.45 е, 16.45 е, е, е предвидено началото на втората част от дискусията. Сега първо, аз съм съгласна с това, че не трябва да се прави, да се смята, че ромите са жертва. Те трябва активно да участват, да се приобщат в обществото. Те трябва да гледаме на тях като на равни граждани, да участват в взимането на всички решения, които ги засягат, да им се даде власт. И аз мятам, че моята стратегия по приобщаването им трябва да предвиди и значителен аспект, свързан свързан с околната среда. Ростас, благодаря ви. Като учен от ромски происход, освен всички постове, които заемам, аз съм и университетски преподавател и преподавам лекции по ромски политики искам да ви кажа, аз искам знания отвъд данните, отвъд статистиката. И за това да, е, има престъпност сред ромите. Това е факт и не можем да го отречем. От друга страна, обаче аз изобщо не искам да чувам съпоставки, е, че престъпността е, сред ромите е много по-висока и че има количествени измерители за това. Не можем е, да видим пет дребни кражби с финансови измами. Така, кое е по-важно? Десет криминални прояви или само една. Много е трудно да се съпоставят. Но това не значи, е, че отричаме, че престъпността е проблем. От друга страна обаче, е, като е, лице от ромски происход и учен от ромски происход, аз не мога да ви кажа защо правото не се прилага, както подобава от правителствата и от агенциите по правоприлагането. Това е проблем защото е, правото трябва да се прилага не само при престъпни прояви, но когато родители отказват да се изпрати децата на училище. Трябва и тук да се прилага закона, защото важното е правото на детето е, на образование. А това не трябва да бъде подвластно единствено на решението на родителите. Те не могат да решат детето от образование. Така че, когато говорим за прилагане на закона, трябва да се спреми на това. Да, правителствени агенции не прилагат закона, а само е, когато говорим за расизъм, когато говорим е, за е, съгласие. Както казах, разбира се, аз приветствам този е, дебат, защото имаме е, обмен на мнения. Сега, е, тук, разбира се, трябва, е, за съгласие трябва две страни. Когато едната страна отсъства, не може да има съгласие. Сега търговията с хора е чувствителен проблем е, и е, може леч, лесно да проистече от статистиките за ромите, извършителите и потерпевшите. Но отново се връщам на целият въпрос за това как се прилага закона. Много често полицията правоприлагалните, право, е, органите по правоприлагането не искат да отидат в ромски квартали и да прилагат закона. Не ги интересува. Ромите са толкова различни, че ние не се занимаваме с тях. Те се занимават само с обществото на мнозинството. Когато говорим за търговия на хора, трябва да се наказват и клиентите. А не само тези, които извършват е, трафика, но и тези, които купуват. А много често клиентите не са роми. Е, това е накратко е, моя отговор. Thank you. No problem. It's something very common. Благодаря. Моето име наистина е трудно. И така, Напълно съм съгласен с господин Ростас и даже бих минала една стъпка по-напред. Аз не съм ромка, но бих била много горда да съм ромка. Аз не вярвам в статистиките, ако те представляват просто числа. Аз вярвам в статистиката тогава, когато тя се анализира, а и всичко зависи от това как ще я тълкуваме. Няма да говоря за доклада на Европол за трафика на хора но всъщност въпросът е какво имат те като за цел, когато го анализират. Така че не мога да говоря за това. Според мен има една друга тенденция, например, жени, които са жертви на трафик от източна Европа. Няма как аз да коментирам тези неща. Но, както казаха и колегите, много е важно всички да разберат. Трябва да спрем налагането на стереотипи. Трябва да спрем да си мислим, че ромите не искат да се бъдат включени. Трябва да разгледаме варианта, в който те искат да правят решения за своя живот, за живота на децата си и а, да не ги обвиняваме. Също стереотипите е един от принципите, върху който сме разработили нашата европейска рамка. Това е което обществото им го е наложило до някъде. Това е живота им, те го живеят. Така се случват нещата. Когато аз говоря за дискриминация, наистина говоря за дискриминация. Ако децата в Унгария са по улиците и те просят, ако те са ромчета, не се преследват техните родители. Ако едно дете не ходи на училище, а, учителят, ако детето не е ром, че вдига телефона и казва, защо детето ви не е в училище. Ако обаче става въпрос за ромско семейство, няма санкции. Говоря за Унгария, защото вие сте от Унгария. В а, няколкото срещи, които проведохме с националните звена за контакт, всички тези въпроси бяха повдигнати. Ето защо, когато говорим за образование, говорим за задължителното образование. В европейската рамка се говори минимално за основно образование. Истината е, че ако има някакви национални стандарти, те трябва да се прилагат еднакво за всички. Ще спра до тук, защото ми се струва, че казах всичко, което исках да кажа. Председателя, благодаря много за отговора и за коментарите. Благодаря много на участниците в панела. Благодаря за това, че бяхте тук, че ни отделихте от времето си. За нас беше важно да дойдете тук и да споделите с нас своята гледна точка. Сега ще видим един кратък филм, мисля, че около 5 минути. Надявам се, че техниката ще бъде с нас. И сега филмът започва, но да видим дали съм бил прав, като го казвам. Дано започне. Thank you.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 един образ на Европа, който ние игнорираме, не знаем, че съществува и може би е нещо, което трябва да запомним ние като членове на Европейския парламент. Представителите на нашата комисия също ще отидат на посещение и ще разгледа ситуацията, която колегата описа. Гледането на филма наистина беше малко трудно за всички нас. Сега продължаваме във втората част на панела с Бланка Косма. Тук с нас ще бъдат Йоанес Дематрокополис. И така давам думата на първия говорител. Okay, thanks Uh, Благодаря. Сега започваме втория панел. Първо започваме с изказване на госпожа Бланка Косма. Тя е представител на Ромския комитет, също така е представител на ромите от 10-ти окръг в Будапешта. Тя е организирала няколко семинара за борбата срещу проституцията и трафика с, женск, с ромски жени. И така давам ви думата. Tisztelt elnök, elnök úr, tisztelt elnökség, tisztelt благодаря, благодаря господин председател, уважаеми членове на президиума, уважаема госпожо Ярока, уважаеми депутати. Благодаря ви, че ме поканихте да говоря за положението на ромите в Унгария. Благодаря, че поканихте и а, моите сътруднички, които отдавна се трудят толкова опорито да а, постигнат а, някакъв напредък и а, е, усилията им а, е, за подобряване на положението на ромките са наистина забележителни. Що се отнася до рамковата стратегия, за нас тя е много важна и много се радваме, че съществува. Тя привлича а, е, международно внимание с количествено измерените цели и а, с посочването на а, организации, които да наблюдават изпълнението на стратегията. Това са особено важни нейни предимства. Програмата признава, че ромките са в по-неравностойно положение в обществото и предлага някои а, средства за преодоляване на проблема за пръв път в тази стратегия се отдава толкова голяма роля на неправителствените организации и се призовава да се включат пълноценно и достойно неправителствените организации – 2000 ромки трябва да бъдат обучени и да получат работа в обществения сектор. Това е една важна количествено измерима цел. До тук са обучени 500 и ще бъде много хубаво, ако може да се намери работа за тях в обществения сектор. Ако можем а, да стигнем до хиляда наети в обществения а, сектор, това ще бъде историческа победа. Разбира се, има очаквания от а, рамковата стратегия и смятаме, че тя е важна не само с най-големите цели, но и с конкретните елементи, които са съобразени с националните особености. Понякога мащабите са твърде големи, за да са по силите на отделни организации и равнища. На национално равнище, за да помогнем на жените и на децата от ромски происход, не винаги най-подходящия подход е общо национален проект – а политика на държавата в областта на заетостта, училищното образование, достъпа до пазара на труда. И по-нататък стратегията трябва да доведе до видими и резки положителни промени в образователната сфера. Всяка стотинка в образованието на жените се възвръща пребогато от гледна точка на семейна политика, семейно планиране, възпитание на децата. Така могат да се преодолеят вековни натрупвания. По-нататък стратегията трябва да намали неравенството в образованието, като трябва да е задължително всички деца, включително и ромските деца, да завършат е, средно образование. Не бива да се сваля е, възрастта от 18 е, на 16 години за задължителното училищно образование. Децата трябва да останат в училище. Трябва да спрем да възпроизвеждаме безработни, неквалифицирани, безперспективни а, младежи, които просто се редят на опашката за социални помощи. Но за целта ни трябват тристранни а, споразумения. Като казвам тристранни, имам предвид училището, детето, семейството. И тук посредник в тези взаимоотношения могат да бъдат неправителствените организации. И има редица НПО, които проявяват особен интерес към ромските общности. Във всички случаи трябва да се следи напредъка на децата, като отпускането на средства трябва да бъде обвързано с редовното посещаване е, и успеваемостта в училище, а допълнителните помощи, които получават родителите, да бъдат обвързани с задължително изискване децата да ходят на училище. Защото днес ромските неправителствени организации са вън от училището. Ние нямаме достъп до училището. Или ако имаме някакъв, то е плод на сътрудничество с училището, но вън от него. Мисля, че е, трябва да е, ни е, бъде даден достъп до училищата, за да можем да помогнем и на децата, и на училищата. Връщам се пак към целта 2000 ромки да бъдат обучени и да получат дългосрочна заетост в обществения сектор. Това е важна цел, но още по-добри резултати ще бъдат постигнати, включително и по линия на заетостта в обществения сектор, ако се работи за училищното образование на ромските деца. Училищата трябва да се отворят за децата. И когато казвам училищата, имам предвид не само началните и основните е, училища, а и структурите, които са акредитирани е, за обучение на възрастни и предоставяне на е, съответните квалификации. Средните училища също трябва да са отворени за ромските деца. Следя отблизо положението в северните и източните райони на Унгария. Няма гимназия, в която да се запишат ромските деца. Престижните училища са затворени за ромските деца. смятам, че престижните училища е добре да имат филиали, изнесени паралелки или подобни форми в по-отдалечените райони на страната, за да бъдат по-достъпни за всички. Много са ромките, които работят в сферата на здравеопазването като санитарки – и са ниско платени. Но професионалните училища, които подготвят средни медицински кадри, могат да разширят мрежата си, да обхванат цялата страна, така че да придобият допълнителни умения жените, които така или иначе намират работа в здравеопазването. Така ще може да се води борба с дългосрочната безработица. Това е основна слабост. Образованието трябва да се съчетава с заетост. И да завършиш средно образование, и да завършиш е, е, университет. Ако не можеш да си намериш работа, най-накрая стигаш до неквалифицирана каква да е работа и в някои случаи дори и тя е непостижима. Необходими са мерки с а, а, ефекта на положителна дискриминация, примерно места за чираци от ромски происход, които да придобиват професионална квалификация. За бюджета също е много голям проблем дългосрочната безработица. Искам да добавя, че за хората от практиката като мен са много важни всекидневните срещи с ромските жени и момичета. Най- мъчно ми става, когато виждам образовани, подготвени жени, които не могат да си намерят работа. Какви хора образоваме? Ромска интелигенция или отново виктимизираме ромите. Ето това са мислите, които исках да споделя с вас и да продължа с положението на ромките на работните им места. само 13% от унгарските ромки работят съгласно а, изискванията на нормативната а, уредба за безопасни и здравословни условия на труд, адекватно заплащане. Плаща им се минимална заплата, уволняват ги без предизвестие, трябва да работят на 2-3 места. за да а, могат някак да вържат двата края. В Унгария чистачките в данъчната администрация ни разказват как всекидневно са подложни на дискриминация. Не получават а, полагаемия се а, платен годишен отпуск, имат право на данъчни отстъпки, но работодателят предпочита да си ги задържи за себе си, а жените са принудени да подпишат декларация, че са получили пари, които така и никога не са видели. останалите огромен процент работят в сивия сектор. Там пък изобщо нямат никаква защита на работното място, могат да бъдат изхвърлени на улицата всеки момент. Безкрайно много са житейските истории, които можете да чуете в тази връзка – Мога да ви разкажа как една а, ромка не получи отпуск за да присъства на погребението на близък, а когато на следващия ден се върна на работа, беше уволнена. Ромските жени не получават а, заплатата за положения труд и така милиарди форинти, особено в строителството, са суми, които никога не стигат до заработилите ги. Малките и средните предприятия в Унгария гледат е, на тази работна ръка като на източник е, на допълнителна печалба. Работниците не получават полагаемото им се. И тъй като не получават адекватно възнаграждение, тяхното а, пенсионно и социално осигуряване не е наред. При а, е, а, е, смърт на работещ, наследниците му се оказва, че нямат никакви права, нямат право на наследствена пенсия. Бих казал няколко думи и за социалните помощи и за европейските пари, ако имам време, но трябва да ми кажете дали имам. Не е много обяснява председателя. Добре. Гражданската подкрепа е изключително важна. За ромските младежи просто няма друг начин да си намерят работа. Другаде, освен в неправителствените организации. Но ромските неправителствени организации не могат до безкрайност да раздуват бройките на щатното си разписание. Те също разполагат с ограничен бюджет. в областта на професионалната квалификация, на обучението и образованието. Те работят активно, но не могат да разчитат на адекватно финансиране, ако нямат собствени приходоисточници. Мнозина работят за ромите, но не с ромите. Това е особено болезнен а, проблем за нас. Ромските младежи имат нужда от а, това взаимодействие за да си намерят работа, да натрупат опит, а и дори да участват в проект, след като приключи проектът, по-нататък не се случва нищо. Всичко се губи. Спирам до тук и ви благодаря за търпението и разбирането. Благодаря. Благодаря ви много за представения опит. Беше много ценно. Продължаваме с втория оратор. Госпожа Фина Рубио Серано. Тя представя фундацията СУРТ, създадена 1993 година със седалище в Барселона. Работи за признаването на правата на жените – и за въвеждането на подход за равенство между мъжете и жените в обществото. Повече от десетилетие нашата гостенка координира дейността на фундацията в тази област. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Надявам се, че моето изказване ще бъде полезно за последващата дискусия и е, се надявам, че е, по някакъв начин ще подобрим условията на живот на е, ромските жени. От 20 години правим проучвания и резултата от прилагането на програми към ромското население. Освен това сме се занимавали и с насилието срещу жените. Информацията, с която ще ви запозная, е част от проект за научни изследвания, които са извършени по европейския процес ДАФНЕ. В него участваха четири организации от четири европейски държави – България, Италия, Румъния и Испания. И е, по различни причини ние решихме да участваме в тази дискусия е, по фундация Сърф. Ние искахме да разберем е, е, първо е, насилието срещу жените и по-конкретно насилието в ромската общност. Това беше изходната точка на проекта и е, има някои твърдения, които споделяме. Насилието от страна на мъжете е структурно насилие, което е едно от най-тежките нарушения на правата на човека. През последните години са правени социологически изследвания за насилието срещу жени и става ясно, че това засяга всички жени, независимо от класов, етническа принадлежност и защо каквато и да е, е така социалното им място в обществото. И е, това е общия опит на жените срещу насилието от страна на мъжете. Ние сме съгласни, че това е вертикално явление – и ние смятаме, че е необходимо да се отстраним от един дискурс, който говори за дискриминация. По-скоро искаме да видим какво е разнообразието в това явление. Е, има патриархални стойности, които са общи за цялото общество, но проявите са различни и се адаптират към социалния и културен контекст. Ето защо ние смятаме, че е, трябва да престанем да говорим е, традиционно, а по-скоро да погледнем конкретния опит, за да разберем е, житейски опит с насилието срещу жени. Едно от основните обстоятелства е, когато се опитаме да разберем явлението, е, е да видим каква е културата, която стои зад него. Да видим как дадена общност разбира, определя и реагира на насилието срещу жени, за да се види каква може да бъде специфичната реакция, както спрямо насилието, така и изобщо спрямо всички цен ценности, всички правила, които е, по силата на които се управлява живота на жените в общностите. Трябва да се види разликата в културата и патриархалните структури. Различните патриархални структури са на лице в обществото като цяло. Те е, са особено добре представени в ромската общност. Тук имаме разлики е, по формата, по която те се проявяват. И именно е, тук е, говорим за разлики в културата и в патриархалните стойности. Това са изходни точки за разбирането е, на е, явленията и организацията на ромската общност. При различните прояви ние търсим основните обстоятелства, които засягат жените в ромската общност. Тук имаме тежестта на социална, социалния идентитет, както и идентитета на индивида както индивидуалните потребности на жените роми, е, когато са е, обект на насилие от страна на мъжете от друга страна, е, като естествено се приема разделението на труда. Това е основната ос в работата на феминистското движение. Това е не само патриархално общество, но и ромската общност. Тя се организира около сексуалното разделение на труда организациите на ромските жени. В тяхната общност се смята, че само те осигуряват биологичното, емоционално възпроизводство на общността. Така че работата по възпроизводството се разглежда като основен елемент на идентичността на ромската жена. И социалните очаквания спрямо тях се основава на домашен труд, грижи, е, е, тоест, е, жената трябва положително да отговаря на това очакване към нея. От друга страна се изисква подчинение на властта от страна на мъжете, може би има разлики между различни страни, но като цяло подчинението на властта на мъжа е много важна в преценката, която се прави в ромската общност. И накрая сексуалната роля се структурира като около понятия като, например, девственост. Това е важно за жените, но не и за мъжете. Брака, е, на който се гледа като на задължение и е, всъщност е, при протичането на даден човешки живот се смята, че майчинството е ключово, ключов факт в, жена, в живота на жената. И при положение, че структурата е строга и патриархална, обща за цялото общество, и можем по-добре да разберем идентитета. Ние обаче много ограничително възприемаме моделите на е, женственост и мъжественост, които се възприемат в тези общества. Но да се говори за ромска общност и ромски жени предполага и е, разговор за разнообразието. Имаме е, разнообразие, което е свързано с различни изходни точки, различно поведение, когато е, се опитаме да е, разберем как е, живееш, когато си ром. Домашният труд, труда, на който се заплаща, изобщо участието в обществото. Една от участничките ни каза на място е, нещо, което определя идеята е, за това какво значи да си ром. Идентичността на, на ромските жени е много разнообразна. Не може да се говори за една е, жена ром. Жените са много разнообразни, Опитът им е много различен и е, в това разнообразие обаче се виждат е, общи черти за всички тези жени. Те са свързани с това, че е, как, как се възприема ролята им от, по полов принцип. Идентичността на ромските жени е сложна. В нея се включват най-различни модели, модели за доминиране, расизъм, сексизъм и това води до сложна система за власт. Жените съзнават колко е сложно положението, Една от тях ни каза, сега да си жена е, е борба. Много е трудно. Да си жена в обществото е трудно, а пък ако си ром е още по-трудно. Е, но все пак има известна гордост, защото да си жена и да си е, ромка е привилегия. Мисля, че това обобщава сложността на положението. И е, друга централна ос в изграждането на е, идентитета е семейството. Това не е семейството е, в, като клетка на обществото, а семейство в нас с широкия смисъл на думата. Е, семейството като институция е, не е само начин за организация на ежедневието, но е, чрез семейството се влиза в обществото, изграждат се взаимоотношения между членовете на семейството, има и обществено признание. Това е пространството, където се изгражда идентитета и където се изгражда начина на поведение, както на мъжете, така и на жените. Е, семейството е пространство за защита и солидарност, това е безспорно, но това е и пространство за социален контрол, който може да ограничи самостоятелността и свободата на жените. И в този контекст ние трябва да анализираме е, насилието, е, което се упражнява върху жените от ромски происход. И е, казах, че трябва да имаме предвид това, когато говорим за насилието срещу жените. Това е свързано с реакцията на обществото и на общността спрямо насилието срещу жените трябва да се види как конкретната общност, ромската общност, разбира, определя и реагира на насилието срещу жени. Трябва е, това да се анализира, за да се получи точна информация, за да видим е, доколко е легитимно насилието и какви са реалните възможности за ромските жени, когато е, са обект на насилие трябва да е, имаме предвид и проучването, което беше направено е, в проекта Daphne Power. Е, в ромската общност виждаме как се реагира на насилието срещу жени. Трябва да се знае, че в никой случай е, списъкът не е изчерпателен, ние не изключваме нищо, но е, все пак е, трябва да се включат най-красноречивите примери за насилие срещу жени. Това е, е един малко или много теоретичен анализ, защото в живота реакцията може да бъде съвсем различна. В заключение трябва да имаме предвид, че тези реакции е, не са преимущество само на ромската общност, това е, се припознава е, като цяло в обществото. Става въпрос за легитимиране на насилието срещу жени. Смята се, че то е оправдано. Някога дори се казва, че е нещо нормално. Насилието срещу жените е извинимо и е, понякога за него не се говори, установява се пълна тишина, все едно, че няма насилие. Тоест, това е пълна безотговорност към жените, е, които са обект на насилие и дори е, по някакъв начин се отрича наличието на това насилие. Е, така че климата за нормализиране е, затруднява жените от рамски происход и те не могат да признаят насилието и да излезат от него. Жените от рамски происход не могат да докажат, е, че е, са жертва на такова насилие. Има е, препятствия от различен характер. Първо трябва да се знае, че има исторически процес на преследване и маргинализиране на ромския народ. И това е довело до съпротива, която се съчетава с постоянно постоянна битка за оцеляване. Тази стратегия за съпротива и оцеляване е стратегия, която може да се окаже полезна, за да се съхрани културната идентичност на ромите, но може да се отрази и чисто полово, защото задълбочава разликата между мъжете и жените. А също така се отразява отрицателно на жените и на тяхната независимост. Това е стратегия, която се променя според натиска, който упражнява семейството, с оглед съхранение на статуквото, възпроизводството на патриархалната култура, която е типична за ромската общност, но може да се отрази и върху интересите на групата, когато трябва да се защитават или да не се защитават интересите на жените, което може да подбуди конфликти. И, както вече казах, всичко това се отразява чувствително върху възприятието на необходимостта или излишността, достъпа или забраната на достъп до е, някои права в цялата ромска общност. Е, и в обществото това се изразява е, чрез расизъм. Е, расизъм, на който е жертва ромската общност. Трябва да признаем, че те винаги има и достъп до всички услуги. И по този начин е, си обясняваме защо жените от ромски происход изпитват недоверие към обществените услуги. Това обяснява и защо тук понякога а, няма и информация до полицията, защото намесата на полицията може да доведе до заклеймяване на жените, които са се обърнали към полицията. И жертвите на насилие не винаги са подготвени за да отговорят на потребностите на жените от рамски происход. Това установяваме, когато искаме да видим каква е перспективата пред ромските жени и пред професионалистите. И в заключение искам само да привлека вниманието ви върху това, което може да се направи за бъдеще. Е, предвид нашите теренни изследвания. Според нашия опит, това е, са основни факти, ако искаме да се постигне напредък или по отношение на насилието спрямо жените от рамски происход или тяхното приобщаване към обществото. Трябва да се опитаме да създадем климат на доверие, е, за да може жените, които са е, жертви на насилие, да бъдат признати като потерпевши и е, да се припознае идентичността им на жените от рамски происход. Това е много важно, за да може да се изкаже устно факта на насилието и едва тогава можем да разберем защо жените от ромски происход не могат с думи да назоват какво са преживели. И за това имаме специфични програми за привличане на вниманието, за обучение, за да имаме стратегии за легитимиране и за реакция срещу насилието в ромската общност. Освен това, трябва да се предвидят и мерки е, за жените, които да се организират е, възоснова на определени стратегии. Жената трябва да бъде в центъра на грижата, трябва идентичността и да се укрепи, тя трябва да придобие самочувствие, е, трябва да има механизъм, чрез който да излезе от проблемите си, и е, това е, трябва да проистече от признаването на специфичната идентичност на жената от ромски происход. Друго нещо е, специфична намеса е, и работа с е, мъжете роми, за да им се каже, е, че е, трябва е, те да преосмислят своята мъжественост в е, ромската общност Дискусията е трудна, но смятаме, че е абсолютно необходима. И накрая. Ние смятаме, че е необходимо да работим, за да се развие интер културния контакт, да работим с всички професионалисти, за да имаме повече власт и по-добре да отговорим на потребностите, да можем и социалните служби да се приспособят, центровете за прием, центровете за спешна помощ, за да не се чувстват невидими жените от рамски происход, да не се чувстват като човешки същества от втора категория. И накрая има много малко жени роми, поне в нашата общност, които прибягват до тези услуги и които е, да е, смятат, че могат да се обърнат към тези центрове за прием и спешна помощ. Благодаря. Беше много интересно да видим, че преди няколко години, когато за първ път направихме доклад за ромските жени, един мой колега от групата на либералите. Тогава говорихме за тези неща и тя гласува против това, защото тя смята, че тенденцията за намеса на женските въпроси е проблемна. Когато Наскоро обсъждахме защо проекта Декада за ромското включване се обрече на такъв неуспех. Стана ясно, че има много голяма липса на свързващи политики в тази сфера. По време на десетилетието нямаше хора, които идват от общностите и говорят от тяхно име и изведнъж по време на тези две а, изказвания видяхме, че много повече неща идват от полето, от практиката, отколкото беше валидно през предишните години. А тогава пък имахме много сериозни планове, имахме подход отгоре надолу. Ромите въобще не бяха разгледани, т.е. реалните фактове и реалната ситуация, така както се представя днес, тогава не се появи. Днес ежедневно получаваме и в комисията, и в парламента обективни доклади от страна на ромските асоциации и се казва, че през последните е, няколко години доста организации си изкарваха хляба с писане на доклади за ромите, без дори въобще да са ги виждали някога. И затова искам да кажа, че сега се радвам да видя толкова много експерти в областта, които говорят и не само говорят, но и пишат проекти. Разликата е огромна. Това е наистина много освежаваща глътка въздух. Втората част от нашата среща ще бъде свързана с тези членове на парламента, които са решили да работят по това досие заедно с мен. И те не само са подпомогнали предишните доклади като докладчици в сянка, а и днес работят заедно с нас. Имахме първа среща с докладците в Сянка този след обед. Виждам няколко колеги, които сега са докладчици в Сянка или са били докладчици в Сянка. И за това сега ще им дам думата. Ако искате, първо ще дам думата на Корнелия или пък обратното, както ви е удобно. Раул, заповядай. Благодаря. И не само за организацията на семинара, а и за това, че поддържате дебата по тези въпроси и то го поддържате на такова нисоко ниво, каквото е в момента. Наистина, вече години говорим по тази тема и проблема може би не е толкова свързан с липсата на идея или на предложение. Всички ние сме съгласни, излиза, че доста често ни липсва политическа воля за прилагането на практика на тези идеи. И наистина това все пак е в сферата на отговорност на държавите членки. За това всички сме съгласни. Има обаче някои аспекти, които трябва да бъдат повдигнати. Някои са политически, други пък могат да бъдат наречени по-скоро технически. При всички положения обаче всички те са много важни. От гледна точка на това как изглежда ситуацията, аз не бих искал да говорим за проблеми, защото не винаги става въпрос за проблеми, а понякога става въпрос за обстоятелства, в които трябва да работим. Много се радвам на двете изказвания, които чухме. Едната от моята колега от Барселона. И се радвам не само защото добре познавам работата, която вършат, но и защото всъщност знам какви са резултатите от а, тяхната работа и знам колко важни са те. Basic areas that... Uh, След като казах тези неща, обаче има някои неща, които сме обсъждали на различни места, в различни форуми Един от най-първите е въпроса свързан с дискриминация. Той е в центъра на цялото разбиране на проблема. Не е само въпрос за достъп до здравните услуги. Разбираме и сме и виждали, че понякога става въпрос за липса на увереност, липса на доверие в обществената система. Не е въпроса, че системата не съществува, просто има други аспекти, които трябва да се вземат предвид във връзка с достъпа до националната система за здравна грижа. Рамката, в която всичко това се случва, понякога е свързано с начина по който а, хората усещат нещата, понякога и с реални случаи на дискриминация. И това е поради две причини. Първо, защото те са жени. Трябва да уточним, че не само ромските жени страдат от тази ситуация, има и други жени в други общности, които имат този проблем, но и втория проблем е, че са роми. Така че това са двете неща, които се припокриват. В трети случай влиза в, а, а, в излиза като проблем и проблема с бедността. И е истина, че не можем да ги разделим тези проблеми. Не можем да отделим проблемите за дискриминацията и основанията за дискриминация. От правна гледна точка това е много трудно за определение, но става въпрос за многоаспектна дискриминация. Ако до някаква степен сме покрили нещата в областта на заетостта, поне в отправна гледна точка, ние обаче не винаги сме покрили тази област, когато говорим за външната рамка за мен това е едно, един от централните въпроси, които трябва да обсъдим. Втория въпрос също е много важен. Тогава, когато разглеждаме конкретно ролята на организациите, много пъти ние се оплакваме и понякога е факт липсата на участие от страна на ромските организации – те не участват в определенето на стратегиите. на стратегите също така не участват и в тяхното изпълнение, така че това е нещо, което не бива да забравяме. Важно е да дадем повече власт на тази група организации, за да могат да се радват не само на повече доверие, защото, както каза колегата, понякога въпросът е свързан с страх, с липса на доверие, но също така трябва да намерим и правилния партньор, за да сме сигурни, че тези стратегии се изпълняват правилно. И така това е втори аспект, който аз смятам за важен. Третият аспект, който също е от изключително значение за някой от нас, е свързан с въпроса с един некомфортен термин, който обаче е проблем за южните страни и това е необходимостта от финансиране. Много често се сблъскваме с този проблем, но като се пред откъде идвам аз, това, което ние виждаме е, че въпреки, че имаме много добри политики, много добри стратегии, ние нямаме средствата да ги изпълним на практика. И това води до голяма опасност, защото негативните ефекти се увеличават пропорционално. Лошите последствия, които можем да видим – вследствие на някои от тези политики, всъщност се дължат на липсата на финансиране за тяхното изпълнение. Тоест, финансирането не е само въпрос на основна отговорност от страна на Европейския съюз, а и от страна на европейските държави членки и не трябва да го забравяме. И накрая, още нещо, което е важно според мен и трябва да сме много конкретни тук, когато си говорим за специфичното насилие срещу жените, защото те са жени. Тоест става въпрос за насилието, което, на което са жертва жените заради своя пол. Това е нещо, което трябва да бъде адресирано на всички нива. Нямам предвид само правни аспекти, имам предвид и полицейска дейност. Също така става въпрос за социални и културни аспекти. Ето защо нашата колега а, говори за променещата се роля на мъжествеността, защото това е част с а, този проблем, проблема на неуязвимостта. Всички тези проблеми ние трябва да разгледаме заедно, за да можем да се справим с сърцето на проблема, който разглеждаме. И това е нещо, което наистина не трябва да забравяме, когато говорим по тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Вие сте един от членовете, които работят по тези досиета вече 9 години. Наистина много ви благодаря. Вие имате много добър поглед върху въпросите, тъй като идвате и от Испания. Сега ще дам думата на още един депутат от Европейския парламент с широки познания по този въпрос, Корнелия. Тя работи по доклада, който беше изготвен от нашата комисия преди две години. Благодаря. Благодаря ти, Ливия. Благодаря ти, Кинга. Много ме заинтригуваха е, изказванията на е, предишните двама оратори. Струва ми се, че приносът им беше много ценен. Позволете ми първо да се спра на училищното образование и неговото значение. Напълно съм съгласна, че не бива да се отказваме да настояваме с всички сили в е, държавите членки. Вярно е, че известни промени има. Отбелязане напредък в някои страни, но не и във всички. В някои страни проблемът е, че е, ромските деца се насочват е, към сегрегирани отделни училища, а не в общообразователните заедно с другите деца. Това е неравнопоставеност, която не им дава достъп до добро образование. Какъв е вашия опит а, а, в тази връзка? Защото аз казвам, че така е у нас, но може би вие ще споделите нещо повече. Е, освен това казахте, е, че е, дори добре образовани и високо квалифицирани млади жени не могат да си намерят работа. Трябва да се борим с расизма в държавите членки, защото той спъва напредъка. И направо да задам въпроса, какво можем практически да направим, за да се борим с расизма – с който се сблъскват ромите въобще и ромките в частност. И също искам да поставя въпроса за европейските средства. Какво е освояването на средствата от европейските фондове? Нерядко се случва до ромските общности да не достига нито една стотинка от отпуснатите средства. Съгласни ли сте с тази констатация, която съм чувала от други? Зная, че има особености е, в положението на ромките. Пътувала съм много и имам непосредствени впечатления. Но за ромските жени е много е, важно да знаят, че ние сме сестри, че знаем а, с какво се борят. В нашата история, в миналото сме се борили с подобни проблеми. И е много важно да разберат, че ние имаме обща съдба. Тръгнали сме от едно и също. Смятам, че така а, те ще имат повече вяра в собственици си, сили. поне аз така си мисля. Трябва да видим къде са общите черти, сходствата и къде са различията между отделните страни членки. Благодаря. I'm very sorry. I, I didn't know that you didn't catch it on the Uh, So you have been also following. I give you the floor. Извинявайте, не включих е, микрофона, казва оратора. Непременно трябва да е, ви дам пак е, думата и да ви кажа. Вие винаги а, говорите за отговорността на ромите. Да не забравяме, че именно по инициатива на ромите беше приета а, стратегията на Европейския съюз. А инициативата ни се дължеше на разбирането, че домашното насилие, лошото образование са резултат от вековни наслоения в обществото срещу ромите. Ако се вгледате в унгарската история, словашката история, западноевропейската история, ще видите – че 56-та година а, в Унгария ромите се борят а, а, за а, свобода. През а, а, 89-та година в Трансилвания, в Румъния също имаше роми. През 70-те и 80-те години по време на а, комунизма трудът беше принудителен, който не работеше, е, беше съден за лентяйство и хвърлям в затвора. 800 години единство имаме зад гърба си и е, ви благодаря за вашите коментари. Мисля, че и вашата позиция е голям принос към работата ни по темата голям е компромиса а, е, между 6, а понякога и 7 политически а, е, групи. Извинявайте, аз сега говоря като председател, е, а, не като докладчик, но а, приемете последните ми бележки именно в качеството ми на докладчик. Да, да, видях името ви, разбира се. Един съвсем кратък въпрос има. Може би е трудно да го формулирам. Чухме от госпожа Рубио не само за домашното насилие, но и за а, това колко много а, за това колко много ценят а, мъжете чистотата и девствеността на а, ромските момичета. Аз никак не се съмнявам. Просто не мога да си представя как това се обвързва с обстоятелството, колко много ромски жени стават жертви на трафик. И ако е вярно, че а, сред трафикантите са представени непропорционално много мъжете, а жените в жертвите на а, трафика, то тогава какво е съотношението извън трафика а, на, а, на а, хора? Може би не се изразих достатъчно ясно или достатъчно стегнато, но мисля, че добре разбрахте какво имам предвид. Аз питам питам а, за ромите, защото темата са ни ромите. Ако темата ни беше албанците, щях да питам албанците как гледат на този въпрос. Председателя, да, зная. Нашите експерти, юристи могат да отговорят на този въпрос. Не ми се налага аз да отговоря. Но ако ми позволите, е, имате полет или бър, бързате? Добре, ще дам думата тогава първо на двете ораторки. Преди да продължим с доклада на АОП. Благодаря ви за предоставената ни възможност. Много въпроси ни бяха зададени и то много полезни. Ще се опитам да им отговоря накратко. не можах да си довърша изказването. Бях предвидила и това да говорим за жените, стотиците и хилядите жени, които са принудени да проституират в Унгария а и вън от Унгария. Мисля, че това е престъпление, защото жените са подложени на грубости, на турмоз. Ако имат а, работа в друг сектор, сектор, жените просто не могат да си изхранят семействата, не могат да свържат двата края, не могат да си купят жилище, както е, е в е, е, Западна Европа. Единственото, което могат да направят е да се отдадат на е, проституция, да дойдат в западноевропейските страни и тогава ще могат да се справят житейски. Е, за съжаление, това е единствената им альтернатива. Имаме неблагоприятен опит – с малките населени а, места. Вие попитахте, стигат ли европейските средства до тях? Не. Но а, в Будапешта се изливат милиарди. Но те не се използват а, в полза на а, ромите. Влагат се в инфраструктура, в училища, в работни места, в обновления на градовете. Това е абсолютно против интересите на а, ромската общност, защото ромите ги изхвърлят от жилищата им, изхвърлят ги от града. Беше казано тук, че много години съм общински съветник. Получаваме средства за ремонт и модернизация на сгради, не съм чувала да е бил назначен ром в изпълнението на такива проекти, което би било живото спасяващо за него и за неговото семейство. Така че не стигат средствата до ромите. Що се отнася до неправителствените организации, може би не мога да формулирам ясно мислите си, но малките ромски е, неправителствени организации също не получават пари. Големите не се управляват от роми и те е, ползват средства. Не казвам, че са безполезни големите е, НПО, но те нямат роми в организацията си, в ръководството си, гледат да не е, сътрудничат с нас. И много малко интелектуалци от ромски происход успяват да проникнат в тях. А напъпва тази група ромски интелектуалци. Ето, госпожа Ярока е един от тях и много добре знае, както беше казано тук, не само за, но и с ромите трябва да бъдат бенефициентите. Много сложен е въпроса, за да навлизам в подробности. По образование съм начална учителка. Освен това, както ви обясних, е, съм и общински съветник – Дори да ходят в общите училища, ромските деца са дискриминирани, маргинализирани, изолират ги останалите им съученици. И това не е интеграция, това не е приобщаване на ромите, това се случва на много места – От големите градове ромите се изтласкват постепенно към малките населени места. Това не е приобщаване на ромите, пак. И а, то допълнително затруднява записването на ромските деца в училище. Както казах, решението се корени в едно споразумение между три страни – училището, родителите и организациите за подкрепа. Социални служби, НПО и е необходимо наблюдение на напредъка на децата, за да се види как те вървят в училище. Не става дума за това дали паралелките ще бъдат смесени или само ромски. Важното е да не се отказват от училище. Много ми е трудно за толкова кратко време да кажа толкова много неща. В Унгария има елитни училища, които се финансират от държавния бюджет. И родителите имат право да записват децата си в училища, които са извън техния район, въпреки че имаме райониране на училищата. И ако едно училище е престижно, дори то да е квартално за ромското дете, дори то да има право да бъде записано там, то трябва да си търси място другаде, защото бройките вече са запълнени с хора, които идват от други райони. А същевременно се финансират тези училища от общинските бюджети. И една община, която финансира училището, фактически финансира образованието на деца, които са от други общини. Разбира се, има добри идеи в стратегията, но според мен са необходими много дълбоки промени в образователната ни система. Задължително средно образование и споразумение. Как се освояват средствата? Всъщност ние гледаме сега на националните стратегии и е, условията, е, които, на които трябва да отговарят е, държавите членки. Трябва да има равенство между половете или планове за равно третиране, за да има достъп до европейските фондове. Аз мисля, че в Унгария ние постигнахме успех във всяко едно отношение. В Унгария от 1 юли нито една община няма да може да кандидатства за европейска помощ, ако няма стратегия за равни възможности, която вече да работи. не чуваме оратора. Аз съм работя на, на терен, аз съм експерт по равни възможности. Те самите си създават планове за равни възможности и решават е, как е, е, това ще се отрази на малцинствата. Можете да започнете с списъци, като започнат с жените, инвалидите и между другото и рими, и роми. Така че ако съществува нещо като стратегия за равни възможности, въпрос е какъв е достъпът ни до това. Аз вече казах за планове за оздравяване на жилища. Тези планове се пишат от общините, обаче е, ние нямаме думата по нищо ние е, не сме съгласни с тези принципи. Ние искаме ромите да бъдат включени в тези програми, но е, е, това не е достатъчно. Е, е, трябва да има е, много строги правила от вас, от тук ниво, от това ниво. Ние трябва да знаем е, какво очаква Европейския съюз, за да използва средствата за е, е, ромите. Председателката, в момента е, ние. Е, е предлагаме на комисията прагове е, за приобщаването на, е, на ромите, защото е, понякога плановете се прилагат в ущърп на ромското население. Съвсем, съвсем накратко давам думата на госпожа Серано. Да, ще се опитам да бъда кратка. Вие е, искате как конкретно да се борите с е, расизма и особено при заетостта. Искам да е, споделя с вас един експеримент, който беше интересен. Той се проведе 1997 година по програмата Леонардо. Имаше жени от ромски происход и програмата се наричаше Ромите отварят вратата и искахме да преценим има ли дискриминация, има ли расизъм, беше програма за включване на пазара на труда на жени от рамски происход. Всяка една от тях беше решила, че иска да получи професионално образование, да стане фризьорка. Това често се случва и ние казахме добре, но трябва всичко да стане както трябва и ние отворихме училище, работихме с е, един от най-добрите фризьори в е, Барселона милиона. И е, по този начин ние изтъкнахме качествата на тези жени и после казахме е, на салоните, действително е, те са циганки, но са едни от най-добрите фризьорки и е, по този начин се отвори врата, откри се път. Същото направихме и при друга програма, така че създадохме е, положителен имидж. Ние разчитахме на близкото сътрудничество с определени лица, за да се създаде друга представа за ромските жени и това беше много полезна стратегия за борба срещу расизма и дискриминацията. Вторият е, въпрос е, напрежението между общото и различното. Като между нас като жени има много общо, това ни обединява, но все пак е, трябва да поставим ударението върху онова, което ни различава, защото жените е, циганки или е, роми, подобно на нас самите, трябва да извървят собствения си път. Патриархата се вписва в културата. Това е специфичен начин на, на живот и това е, кара жените от ромски происход да се сблъскат с ситуацията и е, да действат, бидейки жени и едновременно с това бидейки е, циганки. Това е нещо специфично, трябва да се спазва, но за да работим трябва да се изкоренят насилието и дискриминацията трябва да се признае разликата и да се постави ударението върху това, че жените трябва да решат как да действат и по какъв път да тръгнат, и третия въпрос, на който искам да се спра, е въпрос, който говорихме за търговията и благочестието. Не знам дали правилно съм ви разбрала. В Каталуния няма свръх представяне на е, жени от рамски происход при търговията с човешки същества. Явлението е сложно. Ние сме работили с жени, които са проститутки, но и жени е, обект на търговия с човешки е, същества. Това е съвсем различно, но при нас няма няма е, свръхпредставяне на жени от ромски происход. Повечето от жените, които ние приемаме, които са жертва на тази търговия, поне в нашата общност, обикновенно са от Черна Африка или Латинска Америка или от други европейски страни. Но е, при нас е, относителният дял на ромите не е огромен. Не може да се говори за някакво масово участие на жени от ромски происход в проституцията. Но е, това е ромска общност, която е в Испания от 800 години. Е, това е една общност, е, която е, действително се дискриминира, но все пак е, е това е общност, която си е испанска. И още веднъж за благочестието. Не знам дали правилно съм ви разбрала. Даже не знам дали не е странно. Е, това го има и в западните общества. Винаги е било така. В западните общества мъжете придават голямо значение на правата си върху жената, на собствеността си върху жената. И е, когато говорим за сексуалност на жените, те прибягват до проститутки. И не е странно, че е, е, има и такива прояви в е, ромската общност. Това е типично за патриархата и ние изобличаваме това, защото има един е, двойствен морал, има едно лицемерие. Е, римската, е, ромската общност придава голямо значение е, на девствеността в много западни общества и така. Това е форма на контрол върху жената, това е патриархат. Това не е характерно само за ромската общност и мисля, че това е нещо специфично, но не е странно. Това е нещо често срещано. Чудесно. Аз мисля, че повечето от щетите се налагат от липсата на познание. Добре е да имаме един поглед отвътре и е хубаво, че има тези идеи. Сега отиваме още по-надълбоко, защото имаме ново проучване, новото проучване на НФА това, са, това е последното изследване, направено от европейски институции през последните 10 години. Ние сме платили за него от името на гражданите. Искам да ви благодаря за този доклад. Вие сте департамент по политиката. Вече сте правили доклади. Не знам дали беше хубава идея. Може би ще извлечем нови данни и вие неколкократно вече сте говорили пред парламента. Излагали сте и други доклади доклади по ромите. Има двойна работа, извършена от различни агенции. Те правят еднакви проучвания и ги публикуват хиляди пъти, но в този случай имаме действително нов поглед отвътре върху спорни въпроси. А понякога и резултатите са спорни, така че за мен е привилегия да благодаря на госпожа Димитра Кополовс за изказването по въпросите за ромите. Благодаря, Нина. Благодаря и за доклада за гражданите и равенството. Мисля, че вие направихте много повече от това, което направи съвета. Благодаря ви. С този доклад ние искаме да се уверим, е, че държим в ръце много повече неща, за да можем да ударим държавите членки с полезен мониторинг. Благодаря, благодаря за милите думи. Ще се опитаме да изпълним достойно тази задача, да ви свършим работата, да ви предоставим необходимия доказателствен материал. Дали мога да започна като първо подчертая, защо за нас от агенцията въпроса за ромите е от изключително значение – не е просто свързано с това, че комисията или съвета или парламента поискаха от нас надежни данни, а е както се подчертава в препоръката от комисията, включването на ромите е едно от предизвикателствата за Европа 2020. Включването на ромите не е свързано в традиционен смисъл с въпросите на малцинствата. Ако разгледаме какви са правата на малцинствата, така както са описани в договорите или в Конституцията, са малко, нещата са малко по-различни. Това е един критичен тест, ромското включване, способността на Европейския съюз да се справи с предизвикателството на социалното включване ефективно като едно цяло. Поне 21 милиона човека трябва да изведем от бедност и изключване до 2020 година. А ромската общност е най-голямото младсинство в Европа. Те са много милиони. И трябва да направим всичко възможно, за да постигнем трите цели на стратегията Европа 2020. За да можем да го направим, трябва да вземем предвид специфичните черти на половете, по различен начин се засягат мъжете и жените в това отношение. Освен това е много важно да разработим този тип политики, които ще ни позволят да, да направим ефективно тези промени. Предизвикателството на включването на ромите още от началото на 2000-та година, тогава когато международните асоциации и организации започнаха да разглеждат този въпрос по-подробно, беше да видим какво на практика можем да направим. Предизвикателството се състои в това, че изключването на ромите, тяхната маргинализация е многолик проблем. Това засяга многобройни проблеми и в крайна сметка събира на две места две основни области – намаляване на бедността от една страна и човешките права от друга – ние трябва да разгледаме социално-економическите условия, да ги подобрим и в същото време трябва да разгледаме въпросите свързани с човешките права, като например дискриминация, расизъм, информираност относно правата, достъп до правосъдие и така нататък. Следващия слайд е свързан с данните. Данните, които накратко се опитвам да ви представя, идват от едно проучване върху ромите, проведено през 2011 година. Агенцията вече през 2010 година каза, че имаме сериозен проблем с надежни и сравними данни и поради тази причина беше създадено едно проучване, което ще покрие държави членки както на запад, така и на изток. както се като имаме преди това няколко проучвания на OECD, но а, нямаме такова проучване, което да сравнява западни и източни страни, за да се видят какви са разликите. Около 11 000 роми участваха в него, както и а, около 5500 случайно подобрани респонденти, които не са от ромски происход. Видяхме, че има особени разлики между едната и другата група, не само в социално-економическите условия, но и начина по който а, стоят нещата по отношение на упражняване на права и дискриминация. Разгледахме неща като заетост, образование, здраве, жилищно настаняване. Също така разгледахме и по-общи неща, свързани с социално-економическите въпроси в домакинството, характеристики на квартала, в който живеят, дискриминация, както казах, информираност за права и така нататък. помолихме нашата мрежа от национални фокусни точки да ни предостави доклади за всички 28 държави членки възоснова на вторични материали, така наречен бланкетен доклад. И това е възоснова на вече съществуваща информация, съществуващи проучвания. Разгледахме ситуацията с Холандия, с така наречените пътуващи роми, те са включени в тези доклади. Това са въпросите, които и преди сме разглеждали в свои доклади в миналото. Бяха части от нашите целеви групи. И сега нека само кажа, че важното за това проучване е, че не е проучване, в което имаме избрана извадка, избрана от неправителствени организации този случай ние подходихме с научен метод, в който направихме случайна извадка в цялата страна. Например, ако вземем Чехия, трудно малко се вижда на екрана, но виждате едни зелени точици. Това са местата, общините, в които се проведе проучването. В черни точки ще видите другите области, в които живеят роми, но те не, тези области не са били случайно тези, които сме избрали на случайен принцип, са зелените. И вътре във всяка община на случайен принцип бяха избрани домакинства, в които проведохме интервюта лице в лице. Всяко интервю протече в рамките на 45 минути до 1 час. Again, the map with the Следващата карта показва общините във Франция. Искам само да ви кажа, че във Франция сме направили проучване на една група, която се нарича Жадоваяш, така наречените пътуващи роми. Използвахме различна методология, поради тази причина не сме включили в тази извадка е ромски мигранти с румънски происход. Сега може да видите тук къде са покрити техните а, конкретни групи роми. Беше Унгария това, което видяхме, сега виждаме Испания. В Испания също може да видите, че сме се опитали да покрием цялата страна и сме го направили. Тоест не сме направили обичайната извадка фокусирана върху юга, но сме направили и интервюта в други области. Сега нека разгледаме резултатите. Нека започнем с образованието. Няма първо да направим разбивка по полове, ще започнем с образованието. Става въпрос за неграмотността, хора, които не могат да четат и да пишат. Както казахме и преди, този въпрос е много тежък, особено в 8 от 11 държави, в които извършихме проучването. Особено в контекста на Европа 2020 20, това буди сериозни тревоги, защото означава, че за тези хора има изключително ограничени възможности за наемане на работа. Освен това, този фактор може да подпомогне сериозни форми на експлоатация в областта на труда, например експлоатация от страна на организирани престъпни групи, групи на организирани просеци, също така сексуален трафик и така нататък. Този тип липса на образование е всъщност е факторът, който най-лесно може да доведе до форми на изключителна бедност. Като сме разгледали нещата по отношение на разликата при мъжете и жените във връзка с неграмотността, виждаме сериозни разлики в някои страни, но не във всички страни като цяло. Ако разгледаме средно извадката за всички страни, общата разлика е между 10% между мъжете и жените по отношение на неграмотността като цяло жените имат по-ниска грамотност от мъжете. Ако обаче видим примера с Румъния, Гърция и Португалия, тези разлики са много по-големи. Добрите новини са, че когато направим разбив, разбивка, тази разбивка би била доста сложна за представяне в графичен, по графичен начин, но ще може да го видите в приложения анализ – Та, ако разгледате различните възрастови групи, то тогава виждате, че по-младите са в много по-добра ситуация, така че това до известна степен е добра новина. Младите роми и по-конкретно младите жени се радват на по-добра ситуация. Разгледали сме групата ромски жени 16 до 22 години и там видяхме, че като цяло при тях нивото на грамотност е същото като при мъжете. Най-високото увеличаване се вижда в Португалия и Испания. Въпреки това в една страна Гърция ситуацията все още остава критична и само 65% от ромските мъже и жени на възраст между 16 и 24 години знаят как да пишат и да четат, така че голяма част от тази младсинствена група все още не може да чете и да пише. Сега, като разгледаме извадката за тези, които са посещавали училище, и разбирам, че е трудно да дам конкретни проценти, но от тези, които всъщност са ходили на училище, резултатите показват, че имаме много високо ниво на напус... радно напускане на училище. Това може да го видите показано на графиката в тъмно-синьо. Това са тези, които са спрели да ходят на училище преди 16 годишна възраст. Говорим за младите хора. Това е в възрастта груп, възрастовата група 16 до 24 години, т.е. тези, които сега излизат на пазара на труда. В жълто виждате процента на тези, които никога не са ходили на училище. И е интересно да се видят разликите, които а, противоречат на някои, на някои идеи от миналото, че в някои страни от източна Европа, Словакия, Чехия, Унгария, а също така и Испания, може да се види, че тези, които никога не са посещавали училище, са близки до нул. Ако обаче се разгледат Франция, Румъния, Гърция, то тогава може да се види, че има доста сериозен процент на тези, които всъщност не са присъствали в, въобще, не са били част от учебната система. Ако разгледаме тези, които никога не са ходили на училище, те може би не са достатъчно подготвени, за да намерят работа. Има и важни разлики между страните, но като цяло младите ромски момичета прекъсват училище преди 16 години, по-често отколкото мъжете и много малко от тях продължават образованието си след 16 годишна възраст. Сега, образованието е директно включвано, а, директно, извинявайте, свързано с заетостта. Ако разгледаме заедостта при младите и не толкова младите ромски жени, това отразява и въпросите свързани с дискриминацията, но и други въпроси, особено при жените. Например, при жените имаме проблем с липса на достъп до детски грижи или липса на такива грижи изобщо. Нещата са много по-различни, отколкото при мнозинството като цяло 21% от ромските жени над 20 годишна възраст имат платена работа, около 35% е процента при мъжете. 33 жени казват, че са безработни за разлика от 39% от мъжете. И 38% се грижат за домакинството, а процента при мъжете е по-малко от 1%. Това, което се вижда в централноевропейските страни, ромските жени участват наравно или дори по- повече от мъжете в пазара на труда по отношение на платената работа. Това би могло да се обясни с така, наречената, така наречените разходи за възможността. Ромските жени, които трябва да оставят домакинството, децата си на някой друг, могат да го направят само ако работата, която могат да намерят е добра и им гарантира пълна заетост. Така че ако разгледате тази графика, тази графика разглежда тези ромски мъже и жени, които работят срещу заплащане. От тях в тъмно синьо са показани тези, които работят на, пълне, на пълен работен ден в светло-синьо тези, които работят с намалено работно време, случайните работи са в жълто и тези, които са самонети, са в зелено. Виждат се различ... различията между държавите и те отразяват различните проблеми, срещу които се изправят ромските общности в различните страни. В страни като Румъния или Гърция или България, например, виждаме сериозен процент от мъже, но също така и жени, които работят случайни работи. И виждаме доста нисък процент при мъжете и жените в пълен работен ден. Нещата обаче се променят, ако видиме централноевропейските страни. Проблемите на ромските жени са по-малко в съските общности. Имаме най-често голяма разлика между мъжете и жените, тогава когато говорим за роми, които живеят в лагери. Тук се виждат съотношение между статус и а, статус по отношение на семейно положение. Ако ромските жени а, са в някакъв вид а, брак, традиционен брак или законен брак, или живеят съвместно с някой, нещата се променят значително. Повечето момичета на възраст между 10 и 15 години, всъщност, извинявайте, малък процент от а, жените на възраст между 10 и 15 години също а, се намират в някаква форма на брак. А, ако разгледаме как стоят нещата при жените между 17 години нагоре, процента на тези, които са обвързани по някакъв начин е по-висок. Следващата фигура засяга участието в образованието. Тези ромски жени, които имат някаква форма на обвързване, някакъв вид брак или съжителстват с някой, когато се направи сравнение между тях и всички, всички момичета на тази възраст участват много по-малко в образователната система, което означава, че това може да окаже влияние върху техните бъдещи възможности. Now, when we look at... Когато разгледаме нещата по отношение на здравето, и това и преди беше споменато, се вижда разлика не само между ромските мъже и жени. В този случай става въпрос за ромските мъже, които твърдят, че здравословното им състояние не е добро, но когато направим сравнение между ромски жени и жени от неромски происход, се виждат и значителни разлики между тези, които казват, че здравето им е зле или много зле. Ако минем бързо към следващия слайд, ако разгледаме здравната застраховка, и когато сме го питали дали те знаят дали имат здравна застраховка, отново, ако видим извадката на ромски жени срещу извадката на жени от неромски происход, виждаме сериозни разлики. Какво означава това? Дори и тогава, когато имат медицинска застраховка, но не знаят за нея, това може да окаже влияние и то негативно върху тяхното здраве, тъй като те не ходят по доктори и съответно не обръщат достатъчно внимание на здравословното си състояние. Набързо ще разгледаме една графика, която е свързана с сериозни проблеми при намирането на жилище. Става въпрос за основни критерии за жилищно настаняване, като течаща вода, електричество и така нататък. Всички тези неща са свързани и с, разбира се, заетостта, образованието. Но може да видите как стоят нещата, когато се прави сравнение между ромските и неромските домакинства. Става очевидно, че разликите, както казахме преди, са много важни. Големите семейства, тези, които имат 4 и повече деца, много често живеят в изключително лоши битови и жилищни условия. Нека ви покажа последния слайд. Той засяга бедността. Тук са прибавени резултатите за средните данни за страните от Евростат. Става въпрос за тези, които са изложени на риск от бедност. Обикновено в този случай ромските семейства са 6 пункта под средното за страната. Ето защо трябва да постигне много, за да се стигне до равноправие. И не става въпрос само за разликите между ромите и неромите, които живеят в един регион, но сме направили сравнение и с общото, общите стойности за населението. И това ни показва, че наистина имаме много какво да постигнем, ако се опитваме да постигнем целта да извадим от състоянието на бедност 21 милиона човека до 2020 година. Благодаря ви много, тъй като закъсняваме. Ще ви дам думата само за 5 минути. Ще дам думата на колегата Кинга Конг, за да може тя да се изкаже. След 5 минути ще закрия заседанието. Благодаря ви. Съжалявам, че разполагаме с толкова малко време. Обичайно така се случва. Ние е, изслушваме много повече информация, отколкото можем да храносмелем. Аз искам да съм сигурна, че това проучване, което ни беше представено съвсем накратко, е изключително важно, е, защото проследяваме какво става на место, на терен. Е, и ако има категоричен ангажимент, е, в тези цифри ние виждаме, че жилищното настаняване, образованието се надяваме да се подобрят в някои области. И също така стана ясно е, от това проучване, че е, има постижение по четирите приоритетни области, но трябва е, цялото общество да разбере, че интеграцията на ромите е, не е въпрос само, е, който засяга ромите, но който засяга всички. Така че ако продължава дискриминацията, трябва да има добре е, образовани роми, момичета и момчета, но ако не намерят работа, това обезкуражава на всички останали. Всичко това се засяга засяга и за заетостта. Беше много интересен следобед за всички и се надявам накрая да изработите категорични препоръки и е, се надявам, че е, е, благодаря ви за тази картина на место. Трябва да си тръгвам. Извинявайте. Okay. Много благодаря. Сега за 5 минути имате думата за разискванията. Нека да ви чуем. Всички могат да участват, това не е само за депутатите. Много интересно беше това, което чухме. И ако съм разбрал правилно, някои от резултатите са много изненадващи. Примерно в Централна и Източна Европа работещите или учещите в сравнение с Западна Европа. Би било интересно да се знае дали имате материал, в който да са представени и графиките, и вашия анализ. Много интересно. Много интересно човек да помисли. Um, uh, Вие много интересно го представихте накратко, но е добре да се прочете, да се осмисли, да се анализира. Първо, ние сме представили целият материал много по-подробно с а, а, анализите, но а, това е само моментна снимка. Колкото и да са подробни всички тези графики и анализи, те показват какво е съществуващо положение. Оттам нататък е ваш ред да се види какво може да се направи, как ще се преодоляват а, а, проблемите. Сега те първа започваме изследване цяла година. В края на 2013 година но основата на проучване в 22 общности в Европейския съюз, включително в Обединеното кралство. Госпожи и господа, някой друг лична история или нещо друго, вие веднъж получихте възможността да говорите, ако нямате нищо против, е, ще се въздържа, като имам предвид, че вече закъснявам с работното време и на преводачите. I know, but the translators are working until 30. And... Okay, then, let's do this. You are right. Добре, всъщност прави сте. Заповядайте. В Холандия най-големия проблем е, че не се приемат а, кът, именно като такива хора, като роми, синти, а, пътуващи роми. И ако се дава финансова помощ, моля ви контролирайте дали действително за ромите и синтите а, а, се харчат тези пари. Защото тези, които получават най-големите средства, със сигурност не ги освояват така, че да стигнат до нас, за да ни помогнат. Такъв е живота. Питате, може ли да е по-добър живота? Благодаря на всички. Поддържайте контакт с нас. Всички е, евродепутати, които работят по този е, текст с всички оратори, можете да прочетете е, текста, можете е, да ни пишете. Е, как искате да бъде променен, така че да имаме един силен доклад, който би е правил в целта, след като го договорим с останалите политически групи. през ноември още можете да следите по интернет и по вътрешната телевизия как се гласува. 2014 той ще бъде факт. Благодаря на всички.